и която ще отправи много ясно послание. Впоследствие може да се проведе по-просторен дебат с по-сложна резолюция. Председателят, мисля, че нещата стават ясни. Чухме и искането на господин Конбендит и на госпожа Цимер. Дискусията да се проведе в момента и е, да приключим днешното пленарно заседание с резолюция. Така че кой е за дискусия и резолюция на пленарното заседание през ноември? За. Против. Въздържали се. Значи искането се приема. Е, в такъв случай е, сроковете са следните. Вторник, 20 часа за е, проекто резолюциите, изменение и съвместна резолюция, сряда 12 часа на обед, изменение по съвместните предложения за резолюция, сряда 13 часа и гласуването ще се проведе в четвъртък в 12 часа. Това е дневния ред на пленарното заседание за ноември. Давам думата на господин Сивка по доклада му за компетентност, признаване и изпълнение на решения в областта на гражданското и търговското право. Господин Сивка, 4 минути. Много благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Още от самото начало на нашата работа по този регламент, свързан с компетентността, председателя прекъсва. Моля ви, казва председателя. Госпожи и господа, онези, които искат да напуснат, моля да го направят тихо и безшумно, за да може да чуваме какво ни казва оратора. Може ли да изпълните онова, за което ви моля? Добре, господин Звивка, от самото начало, ако може. Още веднъж благодаря, господин председател. Ще говоря за нашата работа относно преработката на регламента Брюксел 1. Нека да кажа, че още от самото начало осъзнах, колко е сложен въпроса за преработката. Ние искаме да подобрим функционирането на този регламент, а той всъщност се счита за доста добре функциониращ. Така че задачата беше сложна, работихме усилено в продължение на много месеци. Вярвам, че във всички области, независимо дали те са силно противоречиви или не, постигнахме добър компромис. Проведохме много срещи, имахме диалог заедно с трите председателства, кипърското, полското и датското. Успяхме да стигнем до споразумение на първо четене. Най-важният елемент беше премахването на екзекватурата. По време на полското председателство успяхме да стигнем до общ подход – всъщност този подход е отговаря на измененията, които предлагам в доклада. Процедурата на екзекватурата ще бъде премахната и така ще се улесни потока на съдебни решения, ще се гарантира и времето за изпълнение на решенията и ще се намалят разходите. В същото време, естествено, трябва да има средства за защита на ответника понякога такива гаранции са необходими. Тук се включва, между другото, и клаузата за обществения ред. Защо включихме такива механизми, защото вярваме в съдебните системи на държавите членки. Мисля, че всички може да се похвалим с общ успех тук. Говорихме за възможността да се увеличи прилагането на този регламент към трети страни както и за така наречения обратен ефект. Аз бях скептично настроен още от самото начало. Бях скептичен относно такива съществени промени в Брюксел едно. Компромиса, който изковахме, постановява, че ще имаме увеличаване на компетентността за потребителски споразумения. Какво имам предвид тук? Един потребител ще може да завежда дело срещу продавач, базиран извън Европейския съюз. Това предложение е доста привлекателно за всички страни. Някои страни, някои колеги, между другото, смятаха, че е твърде рано да се включват тук третите страни. Сега обаче се защитава по-слабата страна. Клаузата за преразглеждане ни дава възможност да разгледаме по-внимателно как действат тези разпоредби и какво се случва с решенията при такива дела. Много трудно беше да вземем решение за споразуменията за арбитраж. След дълги разисквания парламента стигна до решението, че е най-добре да се запази статуквото, а именно арбитража да излезе извън приложното поле на този регламент. Това е напълно отразено в компромиса, който постигнахме. Оставаме статуквото, запазваме го и обясняваме как точно сме работили и как ще се прилага това правило в преамбилните точки. По отношение на делегираните актове, в първоначалното предложение на комисията имаше такива, комисията сама ги заличи, датското председателство върна делегираните актове за наше голямо удоволствие. Имаше редица проблеми по отношение на избора на съд. Тук искам да благодаря най-сърдечно на кипърското председателство, което даде конкретни предложения в тази връзка. Те са споменати в преамбилните точки. Мисля, че този регламент като цяло ще е достатъчно конкретен по своя характер. В заключение искам да благодаря на всички страни, които участваха в преговорния процес, по-конкретно комисар Рединг, трите председателства, които споменах, Искам да благодаря на всички колеги, на докладчиците в Сянка, на Комисията по правни въпроси. Ние работихме с постигането, за постигането на най-съща цел. Благодаря. Госпожа Рединг. Благодаря. Радвам се, че се разглежда реформата на Брюксел едно на това заседание и че има политици, и администратори, които успяха да предвижат този въпрос. Господин Суивка свърши отлична работа заедно с ресорната комисия, полското, датското и кипърското председателства осигуриха финализирането по един плавен начин на това досие. Това е истински успех за гражданите за фирмите, както и за единия пазар. Един от успехите, чрез които се изгражда европейско пространство на правосъдие. А правосъдието знаем, че може да допринесе също за растежа. Имаме 500 милиона потребители, има много хора, които не искат да използват потенциала на вътрешния пазар поради множеството правни пречки. 40% от фирмите биха били по-склонни да търгуват през границите, ако процедурите за уреждане на съдебни спорове бъдат упростени. И тази година а, ние правим именно това, примахваме бюрократичните пречки, които водят до допълнителни а, разходи и правна неяснота за фирмите. Това е част от основната ни цел да създадем един единен пазар, който да е привлекателен и за малките и средни предприятия. С реформата на Брюксел 1 ние даваме съществен принос, както каза докладчика, премахва се процедурата на екзекватурата. Това е ненужна не, не, не е нужна процедура, която струва пари 200 евро за всеки отделен случай. В бъдеще ще се примахне тази бюрократична пречка и това ще спести много пари. САЩ отдавна правят това член 4 от Конституцията, че има принцип на пълно доверие и примахвайки екзекватурката, ние също проявяваме такова доверие към Европейския съюз. Споразуменията за избор на съд, те ще бъдат по-добре спазвани в бъдеще. Почти 70% от фирмите, 90% от големите компании използват споразумения за избор на съд. Заинтересованите страни трябва да са убедени, че изборът, който са направени, ще се спазва и този преглед, който правим сега, им осигурява по-голяма правна сигурност. Има и външни аспекти на Брюксел 1. Има процедури, свързани с трети държави за по-слабата страна. Ние вземаме такива решения, които позволяват на всички граждани да имат достъп до съдилищата в Европа, независимо къде живеят. И това е истинска полза за европейските граждани. И накрая трудния въпрос за арбитража. Господин Свивка прие компромиса, който според мен е стъпка във вярната посока. В заключение, господин председателю, това е важна стъпка към истинско европейско пространство на правосъдие. Искам да благодаря на Европейският парламент за подкрепата. Очаквам да защитя позицията на парламента в съвета и да отбележим през декември а, успеха. Благодаря, госпожо комисар. А сега от името на Комисията по заедостта и социалните въпроси давам думата на Евлин Регнер. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. След преговори, които продължиха две години, бих искала да изкажа благодарност на докладчика за неговото търпение, за неговото упорство. Благодаря му също за стила, който приложи по време на преговорите. Искам да благодаря на кипърското, датското и полското председателство. Искам да ви кажа, че е, беше оповестено, че е станала революция, но всъщност революция няма. Просто е, се постига известно подобрение на текстовете, както за работодателите, така и за наймните работници. Просто се признават съдебните решения в целия Европейски съюз – Тоест, правилника ще способства за усъвършенстването на вътрешния пазар. За нас като социал-демократи има напредък, защото има и ясни правила, свързани с правораздаването. Това, естествено, укрепва допълнително вътрешния пазар, докато отмяната на екзекватурата е в сърцевината на този процес – Специално спрямо трети страни, ние предвиждаме разпоредби, по силата на които се гарантира закрила на най-слабата страна. Преговорите по този правилник се водят от 2009 година, т.е. от началото на нашия мандат. Както вече казах, преговорите продължиха две години. И е, поне според мен е странно, е, че е, преразглеждането на този правилник беше представен от комисията е, като коренно различен текст. Аз смятам, че не е така. Брюксел 1 не е тема, е, която е, да не подлежи на спорове. му обратното, процедурата не е нито проста, нито кратка. Парламентът и съвета се опитаха да намалят приложното поле на текста. Това не е демократично. Тоест, трябва отново да се преразгледа материята, но не можем да ограничаваме възможностите за действие на парламента като съзаконодател. Колкото до е, Брюксел 1, е, като автор на становището на парламентарната комисия по заетостта, бих искала да има арбитраж за частта, свързана с заетостта защото смятам, че в предвидената процедура има пропуски. Трябва да се изясни кое право се прилага при обещетенията, в случаите с стачки трябва да се види какво право се прилага спрямо правото на стачка. Трябва комисията да бди, така или иначе парламентът ще бди. Благодаря. Е, от господин Стоянов приемате ли синя карта? Госпожо Регнер, вие няколко пъти казахте, че, се, че говорите като социал-демократ поставяхте позицията на своята политическа група а всъщност думата ви беше дадена от името на комисията по заетостта и по становището на комисията по заетостта вие се спряхте на неговото становище имахте три минути а се спряхте на това становище само в последните тридесет секунди от изказването. моят въпрос е бихте ли могли да използвате отговора на въпроса който ви задавам сега за да ни разясните малко повече за позицията на комисията по заетост? благодаря ви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 аз е, въодушевено членувам в групата на социал-демократите и може би е, това е, да, взе превес в моето изказване. Аз се гордея с тази своя принадлежност. В комисията по заетостта ние се взехме случайно с, с мерките свързани с заетостта и аз мога само да повторя това, което се каза по време на комисията. Председателят сега бих искал да дам думата първо на господин Балтасари. Благодаря. Господин председател, искам да благодаря на комисаря и на колегите. Сега говорим за по-голямо сближаване в Европа. И всички се опитват да разглеждат различните националистически тези като нещо като провокация, ние се опитваме да сближим правните си системи. Искам да благодаря на колегата Звявка за положените усилия. Отлична работа. Давате възможност след две години на много усилия да имаме предложение, което да отполза за гражданите. Брюксел едно задава важни принципи за достъп до правосъдие, като сега гарантираме, че всички съдилища ще имат компетентност в целия съюз. Настоящото споразумение определя кой съд ще е компетентен в трансгранични случаи. Решенията ще са изпълними в трансграничен мащаб. Много е важно да създадем правно пространство, в което да цари правна сигурност и предсказуемост, защото от своя страна това ще доведе до по-доброто развитие на единния пазар. Ето защо преминаването към хармонизация на материалното право е толкова важна стъпка. Много е важно да се защитава по-слабата страна. И ето защо аз бих подкрепил подхода на докладчика. Важно е да се защити по-слабата страна. Защо е важно? Важно е за потребителите, но и за компаниите. Потребителите могат да изберат съд в страната, в която пребивават. Господин Звиевка е доста предпазлив по отношение на премахването на екзекватурата. Казва се, че трябва да се защитават правата на ответниците, независимо дали има забавяне на решението на един съд. Не трябва по никакъв начин да се подкопава правото на справедлив съдебен процес. Искам да благодаря на докладчик, на докладчиците в Сянка. Вярвам, че ще имаме широк консенсус не само в парламента, но и в рамките на всички институции и се надявам, че ще можем да приложим на практика този регламент. Така ще подсилим европейската интеграция. Благодаря, господин Масип Идалго. Благодаря, господин председател. Унези, които имат професионален опит или които са пострадали от бавните процедури, които се следват, сигурно ще приветстват примахването на екзекватурата. Това е още една стъпка която ще доведе до по-голямо обединяване. Преди две години аз участвах в работата на Комисията по правните ръба, а, въпроси и обсъдихме този въпрос с двама датски министри. Сега този въпрос а, вече достига своя завършък. Искам да поздравя господин Звевка, както и комисаря, както и всички председателства които работиха по този въпрос. Испанското председателство, господин Кабанио и Хуан Карлос Кампос, държавен секретар и генералния директор между останалите. Благодаря ви. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря ви. Искам да изкажа благодарност и преди всичко на докладчика и на колегите, които две години се трудиха. Ние много мъжествено се срещахме с съвета, винаги правехме нови предложения – и в край на краищата е, взе връх нашата воля. Необходими са правила. Необходими са правила. Първо, решенията трябва да бъдат постановявани ясно и е, не е необходимо още от самото начало най-слабата страна да изпада в непоносимо положение. Така че по силата на този правилник ние направихме опит да се даде достъп до правото по ясен и разбираем начин. Ние попаднахме на, възникна проблема с взаимното признаване на съдебните решения. И 27-те страни които са представени в е, тази зала, знаят, че техните правни системи са най-добрите в света. Но ако искаме да работим заедно, трябва да се учим е, да се отнесеме с уважение и към съдебни решения, които са постановени в друга страна. Това винаги до сега се е случило с много голямо недоверие. И всеки може да посочи пример за някаква подробност, по силата на която е, неговите права не са достатъчно добре защитени, е, както правата на съседа. Това е практика, която не може да се прилага. Не. Ние трябва да осигурим по-добра защита за най-слабата страна, много е важно да защитим и правата на потребителите, които купуват и пазаруват зад граница. Трябва да има по-добри възможности за тях да бъдат признати правата им. Искам отново да благодаря на всички. Е, ще видим дали можем да продължим да е, работим допълнително по този въпрос но лично аз е, смятам, е, че текстът, с който разполагаме днес, е значим. Той не е последен. В е, тази област на правото ще има и други текстове, но е, сега ние даваме възможност на гражданите и на гражданките да се възползват от Европейския съюз. Благодаря ви. Господин Пашка има думата. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Трябва да кажа, че високо ценя усилията на комисията да подобри правораздаването в Европейския съюз. В този случай обаче не съм убеден, че вървим в правилната посока. Правните системи е в държавите членки са се развивали в продължение на стотици години и са се приспособили към историята и културата на всяка държава членка. Ето защо правната система на всяка държава членка се отличава от тази на други държави. Ако погледнете Испания, например, където е имало опити да се екстрадира испанка, която пребивава в Чехия, ще видите за какво говоря. Имаме примери от Великобритания. Там се отнасят по съвсем различен начин, когато става въпрос за отвличане на деца в други страни. Правни решения в Великобритания и Испания няма как да бъдат прияти в други страни на Европейския съюз, тъй като тези страни имат съвсем различен подход поради своите традиции, история и култура. И аз не смятам, че онова, което се опитваме да постигнем, съответства на действителността. Не може решения на съд в една страна просто да се изпълняват в друга страна. Това е нещо много сложно. Втората страна може да иска да обжалва. Господин Звивка. Bardzo dziękuję, Благодаря, господин председател. Уважаеми колега Пашка, не сте ли съгласен, че би било много по-разумно и много по-практично, както и много по-полезно вашата политическа група да участва в работата по този регламент от самото начало? Вместо сега да правите такива политически изказвания, в пленарна зала. Тези изявления нямат много общо с нашата конкретна работа. Заповядайте, колега. Благодаря. Аз лично не работя в вашата комисия. Аз съм член на комисията ИТРЕ, така че нямаше как да работя по този регламент макар че съм готов да участвам в дебат с вас и в обмена на гледни точки. Надявам се, че ще отчетете моята позиция все пак. Благодаря. Сега давам думата на господин Енан. Благодаря. Сега виждаме, че е, сега всичко е за сметка на обикновените граждани, на малките предприятия и заради това е особено полезно за нашите предприятия е, и за граждани, които могат да си платят за какви ли не адвокати. Ето виждате екстрадицията на Урор Мартен от Франция към Испания е просто пример за това. Аз мисля, че това дело е срам както за Франция, така и за Европейския съюз. Е, текста, който в момента ни се предлага, не е подобрение продължение на статуквото. Тъкмо обратното, все повече е, се задълбочава неравенството е, между е, тези, които участват в съдебния процес. Така че има страна, където има екзекватура без абсолютно никаква междинна процедура в друга страна членка. Така че не може да се обжалва дадено решение и има абсолютна несъвместимост с обществения ред в държавата членка. И там, където съдебното решение ще бъде изпълнено, ще ще бъде същинска регресия. Така че няма никакво разглеждане на е, правомощията на съда, който е постановил решението. Така че тук имаме правосъдие, което действа автоматично. Аз в никакъв случай е, не мога да гласувам за такъв текст, особено при скандалния прецедент с Урор Мартен. И накрая виждаме е, тук авторитарния уклон на европейските институции, когато има ултралиберална криза. Ние минаваме от либерална към свръх свръхлиберална Европа. Давам думата на господин Стоянов. Господин председател, аз ще взема повод от това, което каза господин Звивка и си задавам следния въпрос. Защо ако този регламент до сега е функционирал добре, ние сега трябва да го реформираме? И си правя два доста смущаващи за мен отговора те пък дойдоха от това, което госпожа Рединг каза. Първия по отношение на избор на съд е по въпроса за това, че госпожа Рединг каза, че 90% от случаите големите компании избират а, да има споразумение за избор на съд. Това е така, защото голямата компания е силната страна в сделката. Тя иска да наложи съд който евентуално смята че би бил по благоприятен за нея. затова аз не смятам че малките печелят от изменението на регламента напротив големите печелят. и вторият въпрос е това което госпожа рединг каза че така се приближаваме към системата на съединените щати тоест този регламент действа в посока на по голямата федерализация на европа и аз като евродепутат който се боря за изграждане на една европа на националните държави на нациите и съм напълно съгласен с казаното от господин пашка по този въпрос. Не намирам тази позиция за приближаване и по голяма федерализация на европа за неприемлива. благодаря. Три, трима колеги са поискали думата. Е, госпожа Анджелили има думата първо. Благодаря, господин председател. госпожо Рединг, господин докладчик. Аз искам да ви поздравя, защото въпросът е сложен и е, след дълга дискусия в крайна сметка се постигна споразумение с съвета, споразумение при което се спазва изцяло позицията на парламента тръгва се от отмяната на екзекватурата. Отмяната на екзекватурата е нещо много важно, защото по този начин е, е отменена една междинна процедура. От практиката стана ясно, че тази междинна процедура е чиста формалност. По този начин е, се съкрещават сроковете и се намалява цената, особено при трансгранични спорове. Естествено, че се осигурява по-добра защита на гражданите, които винаги могат да съзират съд в родината си. При е, дела срещу предприятия, които са установени в трета страна. Мисля, че се ограничават и възможностите за измами гарантира се свободно движение на съдебните решения и по този начин е, се осигурява по-добър достъп до правосъдието е, с по-малко бюрокрация, по-малко разхищаване на средства и на време сигурни и достъпни за всички правила. И аз мисля, че в период на криза гражданите, семействата и предприятията вищоко ще оценят това улесняване на демократичните процедури. Благодаря ви, казва председателя. Госпожа Флашикова Бенева. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар. Ако искаме да има единна правна рамка в Европа, то ще трябва да предвидим мерки, според които съдебни решения да могат да се прилагат извън границите на съответната страна. В момента всички различни правила и разпоредби ни пречат да постигнем нещо подобно. За да премахнем тези бариери, имаме нужда от уредба, която да забави хода на правните спорове и сблъсъци между държавите членки. Това ще е от полза за компаниите и за гражданите. Ето защо е важно Брюксел 1 да успее. А за да успее, той ще трябва да направим преработка на редица разпоредби. Аз приветствам премахването на екзекватурата. Искаме да има свобода на придвижване на различните съдебни решения, същевременно искаме да се подобри правната сигурност. Нека да не забравяме и защитата на по-слабата страна. Така ще защитим основните права в Европейския съюз. Госпожа Цикал либертате, секуритате. Господин председател, госпожо комисар, европейското пространство е, на свобода и правосъдие улеснява достъпа до правосъдието, особено чрез взаимното признаване е, на гражданското и търговското право. За да се разшири, за да се задълбочи това пространство, Европейския съюз трябва да приеме решения в областта на правораздаването, които да имат трансгранично точно последици, за да се укрепи вътрешния пазар. Взаимното доверие в функционирането на правораздаването в Европейския съюз може да се отъждестви с принципа, че съдебните решения, постановени в дадена държава членка, ще бъдат признати в другите държави членки без допълнителна процедура. По този начин се съкръщават сроковете и се намалява цената, за да се улесни живота е, на работодателите и на най наемните работници. Е, трябва да се упростят процедурите, като се гарантира автономията на, определен... на страните в е, процеса. И някои правила трябва да се прилагат независимо от местоживеенето на ответника. Е, колкото до наемните работници, ние подчертаваме член 19 и 20, особено дела, при е, които наймен работник е, няма местоживеене е, в държава членка, но който може да предяви иск в държава членка на Европейския съюз. Колкото до трудовото право и договорите за защита на потребителите, ощетената страна трябва да може да се ползва с най-благоприятни правила. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря за това, че говорихме и за картата с мандатите на Европейския Европейския съюз. Председателя, сега иска ли някой да се изкаже по процедурата на спонтанни изказвания? Госпожа Реди. Това е основна реформа, с която трябва да се гордеят и комисията, всички институции, включително парламента, тъй като тя ни дава възможност да хвърлим мостове между различните съдебни системи на държавите членки. И е важна стъпка, въпреки че не всичко беше договорено, например, арбитража или правилата за компетентността относно съдебни спорове в индустрията, но определено това е стъпка във вярната постока и тя ще бъде последвана от други. Колегите подчертаха колко продължителни бяха дискусиите по тази тема. И не може да се направи стъпка напред преди приемането на Лисабонския договор. Той ни позволи да предприемем мерките, които водят до доближаване на системите в държавите членки. Ние изцяло възприемаме принципа на признаването на съдебни решения, взети от националните съдилища и а, те могат да се прилагат в а, а, други юрисдикции, така както биха били приложени там, където са а, прияти. За това става дума и от това се нуждаем, ако искаме да има свобода на движение, не само на стоки и услуги, но и на граждани и на съдебни решения. Този проект който представихте днес, дами и господа, ще бъде определено от полза и на гражданите, и на бизнеса, и ще бъде важна историческа крачка, за да имаме един истински справедлив континент. Благодаря ви, госпожо заместник-председател на комисията и за минута и половина докладчикът. Много благодаря, господин председател. Искам да благодаря на моите колеги за това, че участваха в дебата. Благодаря за това, че дадохте своите позиции и гледни точки. Напълно подкрепям току-що казаното от комисар Рединг. Преди две години започнахме работа по този документ всички ние. Комисията, съвета и парламента. В самото начало всички имахме различни позиции относно това как трябва да тече работата и какви трябва да са крайните цели. Днес трябва да кажа категорично, че определено не разрушаваме един добре функциониращ правен инструмент. Напротив, подобряваме го значително. Мисля, че европейската правна култура се укрепва по този начин гражданите, заетите в промишлеността и не само работодателите ще имат един инструмент, който ще им помогне в участието им на е, единния пазар. Мисля си, че всички сме постигнали отлична работа. Още веднъж искам да благодаря на всички. Благодаря. Уважаеми господин докладчик, така приключваме дебата. Гласуването ще е утре по обяд. И така стигаме до следващата точка от дневния ред.